Протокола няма възражения и бележки. Смятаме го за прият на 9 декември 2009, 2008 господин Витолд Томчак отново внесе искане във връзка с свой парламентарен имунитет поради водено срещу него дело. Парламентът вече три пъти се е произнасял по този въпрос през април 2006, както и през февруари и септември 2008 година. Комисията по правни въпроси препоръчва да отхвърлим като недопустимо това четвърто искане на господин Томчак. Комисията по правни въпроси на заседанието